Colleagues, please take a seat. Колеги, ако обичате, займете местата. Зная, че никой не ме слуша, но все пак ще ви поздравя. Добре дошли на първото заседание на Комисията по бюджети. Зная, че и се надявам, че всички добре сте прекарали лятото, но ето на започваме новия мандат. Имам следните съобщения. Най-напред проекта на дневен ред. На 1 септември го получихте по имейла. Знаете какви са точките. Точка четвърта, а именно за споразуменията за тютюн. Е, тази точка пада, защото политическите групи решиха, че ще обсъждат самостоятелно а, е НП и Зелените ще имат устен въпрос за следващата сесия в Страсбург. Хубаво е, ако може наистина да обсъдим с комисията този въпрос тогава. Имаме 16 езика. Искам да ви кажа, че нашето заседание се предава по интернет. Точка 4. По-нататък преминаваме. Искам да ви кажа, т.е. че сме поканили комисара Шемета. Той ще направи своята презентация, след което ще имате думата за въпроси. След което искам да кажа на координаторите, че Днес имаме заседание. Е, дневният ред е много наситен, за това ще ви помоля веднага след като приключим с, пет, с пета точка да продължим с заседанието на координаторите. И така сега имаме становище за общия бюджет. Господин Пипер е докладчик. Той не иска думата в такъв случай. Е, знаем, от докладчика, че той е променил своят, своят списък за гласуване. На изменение едно той е поставил минус, след което ще гласуваме становището за бюджета 2015 година и сега гласуваме. Изменение на колегите Вали и Зани. Параграф 1. Изменение 1. За. Кой е за? Госпожа Гейнес, извинявайте, аз помолих за думата, защото имам въпрос по дневния ред. Искам да кажа, че за споразуменията за тютюна съгласна съм, че трябва да има решение на политическите групи, но между време, но може би хубаво е да говорим за предложението, което съм направила. Защото Имаше размяна на мнение на координаторите, но нямаше никога раз... дебат с комисията в наш... в... на Европейската комисия, е, тук в нашата комисия. За това преди пленарното заседание исках да попитам дали може все пак да проведем този дебат тук сега. Защото никога не сме говорили и пред обществеността по този въпрос. Говорили сме с координаторите, но благодаря. Е, комисар Шемета е, бе запитан по този въпрос на 23 септември. А, мисля, че тогава той ще може да ни даде отговор. А, е, мисля обаче, че и по време на дебата в пленарна зала също ще е достатъчно задълбочен. Благодаря за това, което казахте. И така, точка трета. А, изменение едно за против. Предложение. Отхвърлено е. Изменение второ от Дерек Вон. За, против, въздържали се, прието е. Изменение 3 към параграф 2 на две части. Марко Вели и Марко Зани. Първа част за, против, въздържали се, отхвърлено е. Втората част за, против, въздържали се, прието е. Параграф 12а, изменение четвърто. За, против, въздържали се, отхвърлено е. И сега гласуваме цялото становище за... А, извинявайте, гласуваме електронно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването 20 за и 1 против. Е, становището е прието. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка четвърта, ново 4, а именно за процесуалните гаранции за ОЛАФ. Е, приветствам нашия оратор, комисар Шемета. Обаче не го виждам. Welcome, Commissioner. Ich möchte Sie herzlich begrüßen, Herrn van Repenbusch. Добре дошли, господин комисар. Е, господин Ребенбуш е сред нас, шефа на е, публичната служба. Имаме и други представители, представители от Сметната палата, господин Пападиас от омбудсмана. Искам да ви напомня следното. Европейската комисия две, два месеца след влизането в сила на регламента за ОЛАФ, само два месеца след това започна преглед и преработка на този регламент. Преди това имаше е, доста голяма съпротива. Е, преди това Имаше съпротива против преработката на регламента. Ние се опитахме да а, укрепим ролята на надзорния комитет и а, да въведем а, процесуални а, гаранции. Имаше комисията, е, имаше консултации в, в рамките на комисията с съвета. Ние не бяхме помолени за мнение, за което изключително съжаляваме. Имаше много критика към проекта за регламент. Искам да ви напомня, че с текста, с който се занимаваме, е част от едно ревизионно становище от 2006 година. Той обаче отпадна. Впоследствие ние искахме този текст. Съвета не го искаше. Сега комисията го въвежда на ново. Е, виждаме, че има много Размишление за това как Олаф да бъде контролиран от процесуална гледна точка, защото има проблеми и в рамките на Олаф. Така че благодарим на комисията за диагнозата. А, ясно е, че нещо трябва да се направи, но самата процедура буди някои въпроси, с, с, е, за които се надяваме, господин комисар, да можете да ни отговорите. Става въпрос за независимостта на Олаф, и за това как комисията си представя да бъде осигурена тази независимост. В същото време генералният секретариат и, и получава много силни позиции с консултанта по прегледа. Това са изходните позиции. Господин комисар, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, е, за първ път съм в вашата комисия по бюджетен контрол в настоящия мандат и искам да се възползвам от е, възможността и да ви поздравя с избирането ви в Европейския парламент. Пожелавам ви много успехи по време на вашия мандат. Много се радвам, че е, тук виждам много познати лица, е, не само председателя на комисията, но също и сред координаторите. Надявам се, че едно продуктивно сътрудничество между вашата комисия и Европейската комисия, коя, което съществуваше и в миналото, ще продължи. И сега да пристъпя към темата на нашето заседание. Първо, благодаря ви за организирането на тази размяна на мнения така непосредствено след лятната вакансия. Така изпращаме много силно послание за интереса на комисията в борбата с измамите в интерес на финансовите интереси на Европейския съюз. А също така показва колко внимание отделя парламента за въпроса за процедурните гаранции. Мога да кажа, че е, тази тема е изключително важна и за Европейската комисия. Обеден съм, че нашите граждани заслужават е, техните основни права да бъдат защитени в най-висока степен. А, също така те защитава, а, заслужават техните данъци да бъдат защитени от а, една ефективна служба като ОЛАФ. И решението на тези два въпроса не е толкова просто. Всъщност, ние сме ги обсъждали на европейско ниво от доста години. Новия регламент за ОЛАФ влезе в сила миналата година беше прият след 9 години преговори и е, подсили в много голяма степен процедурните гаранции при разследванията на ОЛАФ. Нека да ви дам три примера само. За първ път е, много важен набор от процедурни права за лицата, които са засегнати от разследването на онлайн, се записва в самия регламент в член 9. Това са правата, да се избягва самообвинение, е, правото да бъде изслушан и правото да, бъде, да получиш помощ от лице по твой избор. Това са стандарти, които е, се приближават до разпоредбите на наказателните дела, въпреки че разследванията на ОЛАВ са само административни. Второ, също за пръв път в регламента се създават права за свидетелите. Трето, новия регламент включва задължение да се извършват проверки за законността на мерките за разследване на ОЛАФ. Посредством тези проверки се гарантира, че се е, уважават основните права и процедурните гаранции на съответните лица. В ОЛАФ се създава специално звено за тези, за тези вътрешни проверки. Смятам, ще се съгласите, че тези промени са съществена стъпка напред. Но, когато дискутираме реформата, остана нещо, което все още не е решено. Със законодателите не можаха да постигнат съгласие за механизмите за жалби, свързани с разследванията на ОЛАФ. Дали да бъдат подсилени те или не съществуващите механизми са преглед от Европейския омбудсман, проверка от Европейския надзорник защита на данните и при някои условия проверка от Европейския съд. Миналата година вие, парламента, се произнесохте съвсем ясно, че не сте доволни от това, че в новия регламент съществуват пропуски в този смисъл. Ние от Европейската комисия се вслушахме във вашите бележки, излязохме с съобщение през юли 2013 година и е, обявихме, че ще продължим разсъжденията по този въпрос. И в скоби нека да поясня нашата позиция. Нито съдебната практика, нито анализа на оплакванията срещу ОЛАФ показват, че ОЛАФ е, нарушава, нарушава процедурните гаранции. Тоест, проблема не е нарушаването на гаранциите, а по-скоро повишаване на доверието на обществеността в ОЛАФ, което е от ключово значение за неговата работа. ОЛАФ има е много важна и много деликатна мисия. Той няма правомощия за налагане на санкции, а правомощията му за разследвания не са толкова широко е, разгънати, колкото тези на други европейски органи. Той не може да прави проверки в частни домове или да на, налага глоби от многомилионни глоби. Но все пак това е една от институциите, която е в директна връзка с гражданите и е, гражданите и прилага предлага на гражданите напълно независим механизъм за разглеждане на жалбите. Тоест да има такъв механизъм е изключително важно. Затова и ние излязохме с законодателно предложение през юни тази година за създаване на вътрешно-институционална процедура, на междуинституционална процедура, т.е. външен контролер за процедурните гаранции той ще се занимава с предполагаемо нарушаване на процедурните гаранции, както се предвижда в член 9 в регламента за ОЛАВ, което ще се отнася до всички лица и във всички разследвания на ОЛАВ, независимо дали те са вътрешни или външни за съответните институции. Втората функция на контролера ще е да упражнява ексанте контрол върху някои действия по разследвания, когато те са свързани с членове на европейските институции. Когато Ола възнамерява да разследва определен кабинет на определен а, член на институции или да изисква копия от данни, трябва да иска разрешение от контролера. Тези функции на контролера са от ключово значение и имат възможност да, се, да дадат резултати както по отношение на независимостта, така и на ефикасността на ОЛАФ. Според комисията е изключително важно контролера да има много висока квалификация и да има всички гаранции за безпристрастност и независимост. Що се отнася до квалификациите, комисията предлага да съответното лице да има същите квалификации като съдия и да не бъде на активна служба в европейските институции. Той трябва да бъде назначен по междуинституционална процедура, в която да включва и комисията, парламента и съвета, след получаването на положително мнение от е, комисията по селекция. Трябва да има и малък секретариат в помощ на неговата работа. Ние мислим, Считаме, че по този начин ще се гарантират много високи стандарти на независимост и на опит на лице, съответното лице. Но освен това, то трябва да получава и съответното възнаграждение и да бъде възмездявано за разходите. По европейските бюджетни правила ще трябва да дадем определен пост в някои от европейските институции. Ние в такъв смисъл предлагаме той да работи към комисията. Но пак нека да подчертая, че той ще остане е, напълно независим. Това е чисто административно разпоредба. Ние приехме съобщение през юли 2013 година. Нашето предложение не идва внезапно. След това в рамките на една година разгледахме съществуващите варианти включително и на базата на дискусиите за последната реформа на регламента за ОЛАВ. Целта е да има баланс между засилване на защитата на процедурните права и да се даде възможност на ОЛАВ да работи ефективно и независимо. Един от вариантите, който разгледахме, бе е, е, предложението на надзорния комитет на ОЛАВ е, в неговата реакция към съобщението от 2013 година. Е, те считат, че задачите на контролера трябва да бъдат е, дадени на съответните, на този надзорна, надзорна комисия или да бъдат е, извършвани под, под надзор на комитета за надзор. Но ние не сме съгласни, не възприехме този вариант. Защо? Първото съображение е чисто практическо. Разглеждахме този въпрос на много големи подробности между 2004 и 2012. Нямаше подкрепа в съвета и надали ще има подкрепа подобно предложение и днес. Затова не считаме, че е нужно да подаваме отново едно предложение, което бе подложено на дълъг и неплодотворен дебат. Освен това, има второ много сериозно съображение, защо не избрахме този вариант. Комисията е обединена, че функциите на контролера трябва да бъдат разделени от тези на надзорния комитет или комисия. Според регламента на ОЛАФ, е, надзорния комитет на ОЛАФ има за цел да наблюдава проблеми в системни проблеми в функционирането на е, ОЛАФ, е, проблеми с системата за да е, се подобрява неговата работа и да се защитава независимостта. А контролера е, преглежда отделните случаи и текущите случаи. Тези две функции се допълват, но трябва да бъдат различни. Ако ги извършва само надзорния комитет, той ще се намесва в текущи разследвания, което ще наруши институционалното равновесие и ще се отрази отрицателно и на независимостта на ОЛАФ. Е, ние направихме анализ на въздействията и именно тези съображения са изложени в него, има ги на уебсайда. Също така следва да се отбележи, че надзорния комитет е административно е, свързан или придаден към комисията. Тя заплаща съответните му възнаграждения и средства. Така че контролера, който се предлага също да бъде прикрепен към комисията, няма причина да бъде част от е, надзорния комитет. Нека да ви да подчертая следното. Целта е да се подсилят процедурните права и да се запази независимостта, ефективността и ефикасността на ОЛАФ в защита на европейските финансови интереси. Аз лично съм убеден, че предложението е подходящо, пропорционално и не изисква огромни бюджетни средства. Сега вече топката е в полето на съзаконодателите и комисията очаква да дискусите по предложението с вас и с парламент. Аз имам ангажименти, които бях приел преди е, заседание, вашето заседание и поради тази причина сега трябва да си тръгна, но представители на службите на комисията остават и с удоволствие ще отговорят на вашите въпроси. Виждам тук колеги от ОЛАФ, които са готови да участват в дискусиите, които ще следват. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар, казва председателката. Доколкото знам, разполагаме с още четвърт час, в който можем да водим разисквания с вас. Би било жалко, ако не можем да сторим това, тъй като вие сте правилният събеседник по темите, които ще обсъждаме ако се наложи да отложим този разговор с вас, ще се наложи да ви зададем въпросите, които не успеем да ви зададем днес, на 23 септември. Господин Шемета, наистина съжалявам, но много късно получих тази покана вече бях поел други ангажименти. Както правилно казахте и ако правилно си спомням, ще бъда отново тук на 22 септември. Тогава с радост ще отговоря на всички ваши въпроси. Наистина съжалявам, но сега ще трябва да ви напусна председателката. Добре, тогава онези въпроси, които искахме да отправим към вас, ще ви зададем на 22 септември, а днес ще обсъдим техническата част. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни приятен следобед. Ja, dann können wir den Austausch durchaus auf ähm, anschließen. Ще отложим разискванията с господин комисаря. Сега давам думата на председателя на Европейския съд за публичната служба. Господин Чернецки, процедурна бележка. Имате думата, встъплением нашего гостя. Една така... Госпожо председател, преди изказването на нашия гост и преди да се върнем на темата, бих искал да ви кажа, че аз много обичам американските серийни филми и е, имам чувството, че тук се движиме в едни такива хумористични сценки с е, комисаря, който идва да ни види, изчезва си и след това идва отново. Аз разбира се нямам нищо против да, виждам, да ви виждам а, тук, но виждам, че и вие така не сте много зарадвана от този случай. Оставам с чувството, че нашите партньори от комисията трябва да си помислят как да се отнасят към парламента и да ни приемат малко по-насериозно. Благодаря. Председателката, благодаря колега Чернецки. Предстои ни изслушването на кандидата за комисар за този ресор. Тогава ще можем да обсъдим с него тези и други въпроси. Сигурна съм, че ще има немалко теми, които ще ни се иска да обсъдим по време на това изслушване. Колегата Яла. посланието ми ще... Ще кажа почти същото като колегата преди мен. Странно е, според мен, че комисарят ни напусна. Ще можем да разговаряме отново с него на 22 и 23 септември. Надявам се, че тогава ще можем директно да му зададем въпросите си без да повтаряме вече обсъдени преди теми. Би трябвало да можем да обсъдим темата с него преди края на мандата му. Не съм особено доволна, че комисарят днес не остана сред нас, също като вас. Благодаря, госпожо председател, казва господин Сарвама подкрепям казаното от колегите ми. Бих искал това да се включи в протокола от днешното заседание. Не сме тук, с, за да обсъждаме ангажиментите на комисаря. Би било добре, ако той бе проявил малко гъвкавост днес, тъй като темата е много важна. Председателката, съжалявам, информацията с която разполагах беше различна. Мислих, че комисарят ще остане сред нас поне още четвърт час. Ще трябва да си отбележим въпросите, които искаме да му зададем на 23 септември, не 22. Мандатът на този комисар няма да бъде удължен. От 1 ноември нататък той вече няма да може да си сътрудничи с нас и наистина е жалко, че графикът му не допуска да остане тук сред нас. Госпожо Гревенбуш, имате думата. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни. Comme vous savez fort bien, l'OLAF... Господин, благодаря. Както знаете, има много важни е, теми. И те могат, е, разследванията на ОЛАФ могат да се отразят отрицателно на живота и работата на съответните лица. Трябва да има защита на основните права, както и възможност да е, обжалване на съответните мерки сега пред е, каква инстанция вече зависи. Е, съответните е, лица ни съобщават, така твърди се, че има нарушения на основните права, особено правото за защита. И аз много съм благодарен на вашата комисия, че ни давате възможност да се изкажа лично, в лично качество. Комисията излиза с предложение, което трябва да поздравим. То има за цел да подсили процедурните гаранции на лица засегнати от разследванията на ОЛАФ. 2000... 1999 е, година бе създаден ОЛАФ и има сериозни усилия да се гарантира независимостта му. Е, ОЛАФ е административно прикрепен към комисията, но въпроса за контрола се постави много бързо, е, именно по отношение на защита на основните права. Е, защото в регламента от 1999 година има формулирани известни права, но те в последствие бяха разширени. Господин комисаря говори за това, обективност, е, е, допускане на невиновност, е, право да бъде изслушван, право на достъп до досиетата и така нататък, правото да бъде и подпомаган от лице по своя избор. Тук трябва също да се облегнем и на хартата за основните права на Европейския съюз, членове 7 и 8. Там се гарантира уважаването на личния живот, на личните данни. Също член 41 е, първи е, гарантира правото на добра администриране, т.е. правото да и да бъде изслушан и да се предостави достъп до досието. Презумцията за невиновност също се предвижда. Е, Лисабонският договор, както знаете, издиха тези права на по-високо ниво от националното законодателство, т.е. на общностно ниво. Тези е, основни права вече бяха част от е, европейското законодателство, но сега влизат като основни генерални принципи, общи принципи. И в случая Става дума за е, това доколко ефективно се защитават тези права, защото не става дума само да бъдат формулирани, те са формулирани. Въпросът е те реално да бъдат защитавани. И надзорния комитет е, се позовава на 15 член от регламента на тази база. Той упражнява един много похвален административен контрол – Съда вече се е произнасял по задачите на този комитет. Неговата цел е да се защитават и лицата, засегнати от разследвания на ОЛАФ. Така че макар, че надзорния комитет се упражнява контрол, това е един контрол експост, който се извършва чрез препоръки, доклади за дейност и е, става съвсем ясно, че никога е, не, не, се, не става дума за е, контрол върху текущи анкети, разследвания. Винаги става дума за експост контрол. А сега целта има, комисията има за цел да се направи, да се даде възможност да има контрол върху текущи разследвания и засегнатите от тях лица. Това за мен е едно много сериозно разграничение между двете функции. Тоест, от една страна трябва да се дава възможност на контролера да разглежда жалбите, а, и от друга страна да а, се, има възможност да се дава разрешение на ОАЛАВ да а, прави инспекции и проверки в е, личните офиси на членове на институциите. Мисля, че е важно да дам някои разяснения. Значи има два аспекта на предложението. Първо, разглеждането на жалбите на лица, е, засегнати от е, разследвания на ОЛАВ. Тук става дума и за компетенциите на контролера колкото и да е странно, аз лично също искам да чуя обяснение защо се слага едно ограничение по член 9. Има достатъчно гаранции но за правата по член 9, но има права формулирани в член 10, примерно неприкосновеност на личния живот, на данните и така нататък. Те къде се визират? Защо се ограничаваме само до член 9? После е, въпроса за сроковете, разумни срокове за отговор. Тук е, това е задължение на администрацията, която е част от е, самия ОЛАФ. Съдържат се разпоредби от 2003, октомври 2013 година, но там не става ясно защо има такова разграничение между компетенциите на предлагания контролер по отношение на спазване на отделните права, цитирани в член 9 и член 10. Защо се визират само тези, цитирани в член 9? После контролера няма да има права да налага задължителни решения. Той има достъп до цялата необходима информация. Тук става дума за член 9а от предлагания проект. Той може да търси свидетели и да иска разяснения, но не може да се намесва в текущо разследване и може да излиза само с препоръки, които да се предоставят на вниманието на генералния директор на ОЛАФ. Обаче той не е задължен да следва препоръките на контролера. Освен това, не е ясно дали ще има задължение да бъдат оповестявани тези препоръки, както и да бъде оповестявано решението му, той да не ги спазва. И би следвало, има изискване към окончателното решение на разследването да се подава документ, който да отразява съответните препоръки на контролера. Та, контролера има доста големи е, правомощия, но те не позволяват да се направи нещо, за да се е, преодолее факта на нарушаване на тези процедурни гаранции комисията би следвало да даде правомощия, задължаващи, задължаващи правомощия на контролера, т.е. той да може да иска неговите препоръки задължително да бъдат изпълнявани. Защо? Защото в края на краищата ще остане е, задължение на съответния съдия да реши дали е имало процедурни, е, нарушение на процедурните гаранции или не. И тук е, се запитвам също така как, каква е връзката между жалбата, която ще бъде подадена на контролера по силата на член 9б и съответните обжалвания, пред е, генералния директор, т.е. спрямо обжалвания на решенията на е, генералния директор. Това е член 90б от е, правилника. Да, член 90б регулира именно тези възражения срещу решенията на генералния директор на ОЛАФ но преди да се отговори на тях, трябва да се изчака, може би, предпоръката на контролера. И тук се поставя въпроса за срока, който е предвиден в правилника за действие. И според съдебната практика, възраженията, както и последващите възражения срещу решенията, трябва да бъдат отправени срещу вече конкретно взети законови решения. Това се е, прецедира в съответния правилник. И то могат да се подават възражения срещу актове, които е, е, водят след себе си законово задължителни последици съдебната практика налага доста ограничения в такъв смисъл, когато става дума за разследвания са задължителни е, решения, те са подготвителни действия. И тогава вече юридическия казус на засегнатото лице се променя. Защо? Защото единствената институция, която трябва да реши, е национална институция. Това са единствените органи, които могат да прекратят действието на подобно решение спрямо дадено лице. По разследването в такъв смисъл не може да подлежи на обжалване, защото не е законово задължително. Тоест, връзката между жалбата, която ще бъде подадена по време на разследването и член 90б от правилника, остава чисто така теоретична, защото когато има разследвания, извършвани от ОЛАВ, тези разследвания са подготвителни. Те не но независимо от те нямат за цел да променят юридическия статус на лицето, но те го засягат така или иначе. А що се отнася до окончателния доклад, решението за неинформиране на съответното лице за някои мерки от разследванията, то възпрепятстват лицето да изгради своята защита. А също така предаването на националните органи на информация, по, по, получена по време на разследването, това са все още нерешени въпроси по отношение на решението да се предадат на националните власти данни от разследване, в случай това може да стане само ако е изслушано съответното лице. Но може да има съдебна практика, в която след като е изслушано лицето, тези данни да бъдат анулирани от съда. И тогава се поставя въпроса дали е, съдържанието от е, член 47 от хартата е всъщност спазено. Би трябвало да разгледаме тези текстове отново. Първата хипотеза е, е че тук е, след като се приеме едно решение, което засяга неблагоприятно дадено лице, по дефиниция правото да бъде изслушано лицето трябва да се упражни преди да е бъде взето решението за сягащо съответното лице. Но ако е, решенията на съдията са твърде е, стриктни, е, има опасност да не се спази този член, защото всички действия се е, отнасят е, в един по-късен план, план. Значи уведомяването на националните власти, откриването на съдебно преследване е, може да се случи преди да бъде изслушано лицето. А лицето трябва да може също така да поиска и е, да бъде възмездено за определени решения но по дефиниция това може да се случи само когато може да има оценка на това какви вреди е понесло от това лице. Тоест, има някои съдебни казуси и материи, които следват да се обмислят в, под, в подробности. Защото те е, се разминават с разпоредбите за вече взети съдебни решения и съдържанието на член 47 от хартата. Сега искам да анализирам втория аспект на предложението. Тук нямам кой знае какво да кажа. Въпроса за проверките на членове на европейските институции в професионалното им качество. Има, предвидено е да, се, да има такива възможности. Тук е, става дума за права на е, европейските служители. Е, тук също трябва да се мисли за процедурни гаранции. Тук най-важният въпрос е статута на членовете на институциите, дали те имат право до... на достъп до документи. И в такъв смисъл се питам доколко е ефикасно да има подобни на защита. След като близките сътрудници на едно лице, служител на институциите, много често работят по същите поверителни документи. Така че трябва добре да се обмисли въпроса за това какво означава професионален достъп до поверителни документи и така нататък. Тук механизмите за, за обжалване е, са възможни. Има член 263 от Европейския договор, който предвижда този въпрос. И както контролера, така и ОЛАФ всъщност са, прикрепени към комисията, но какво ще се случи, ако има отказ за разрешаване на достъп, ако ОЛАФ не е доволен от решението на контролера? позицията на контролера би трябвало да е окончателно, но какво ще се случи, ако има обжалване срещу неговото мнение? Може ли Олаф да разглежда жалби срещу контролера, който е част от, него, от неговата структура? Това е едно друг въпрос. И ще приключа, госпожо председател, отново ви благодаря за поканата. Мога да ви кажа за сега, че това са така едни съвсем първоначални и бързи разсъждения съвсем първоначални върху предложението, но във всички случаи оставам на ваше разположение. Председателката. Благодаря, господин Ван Репенбуш. Ако правилно съм ви разбрала, повече са нерешените проблеми, отколкото решените. Т.е. с настоящото предложение за регламент не се разрешават актуалните проблеми. Нещата винаги се свеждат до един и същи проблем, а именно когато се провежда административно разследване, се вземат решения които не могат да бъдат обжалвани от засегнатото лице. Но тези решения пораждат действия, пораждат последици за засегнатото лице, които може да са много тежки. Тъй като обсъждаме много сложни въпроси, сега ще ви дам възможност за въпроси. Има ли желаящи да вземат думата сред колегите? Барт Стас и след него Инес. Bart ist heute höflich, Ines, Frau Sender. Барт любезно дава възможност първо на госпожа Сендер да се изкаже. Госпожа Сендер, благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Ван Репенбуш за много интересното му изложение по това предложение за регламент. Искам да разгледам предложението за регламент от гледна точка на едно много основно съображение, което бе изтъкнато още в самото начало, а именно възможността за предприемане на по-активни действия от страна на ОЛАФ. Този въпрос е визиран в някои от решенията на Съда на Европейския съюз. лицата, които са обект на разследване от страна на ОЛАФ, понякога са и обект на неблагоприятни последици, които е прекалено късно да бъдат отстранени. да взема отношение конкретно по предложението за регламент. Ще се спра върху няколко аспекта. Надяваме се, че Европейският омбудсман ще реши повечето от проблемите, свързани с защитата на интересите на лицата, обект на разследване от страна на ОЛАФ. Но конкретният ми въпрос към оратора е възоснова на конкретния му опит в Европейския съд на публичната служба. Не смята ли той, че обикновено са намесени немалко интереси и обикновено тези интереси са накърнени, тъй като е прекалено късно да се предприемат действия за изправяне на неблагоприятните последици. Да се надяваме, че омбудсманът ще може да разреши този проблем. Но какво може да каже нашият гост въз основа на конкретния си опит в Съда за Европейската публична служба? Господин Стас, съгласен съм с казаното от госпожа Сендер. Това е първата ни възможност да се запознаем с документа. Господин Ван Репенбуш направи редица коментари, които повдигат немалко въпроси. А що се отнася до предложението за регламент в настоящата му редакция, никак не съм ентусиазиран, тъй като възникват много въпроси, като например въпросът за връзката с надзорния съвет. Ясно е, че надзорният съвет извършва последващ контрол а според настоящото предложение той ще има възможност да се намесва в текущи разследвания. Освен това, генералният директор на ОЛАФ има право на осмотрение. Той може да реши дали да последва препоръката на контролера или не каква ще бъде в бъдеще връзката между генералния директор на ОЛАФ и надзорния му съвет, особено като се има предвид, че през изминалите години бяхме свидетели на напрежение. Бяхме свидетели на напрежение най-вече през изминалите седмици. Ако бъде създаден един нов орган, който ще бъде между тези два органа, но не им бъде вменено задължението да се вслушват в неговите препоръки, то какви ще бъдат последиците от това? Бих искал да попитам и комисаря за това, когато отново ще е тук сред нас след две седмици. Господин Ван Рапенбуш говори за това, че се визират правомощията по член 9, но не и тези по член 10. Защо? Въпросът според мен е много важен, тъй като ако се визират правомощията по член 10, то тогава те ще бъдат правно обвързващи. Мисля, че всички тези и други въпроси трябва да бъдат зададени на комисаря, ако искаме разискванията ни с него в края на септември да са ползотворни. Господин Ван Рапенбуш, мисля, че трябва да отговорите и на последния въпрос на госпожа Яла Сендер, тъй като той бе много важен. Je, je regrette que mon intervention Съжалявам, че изказването ми се възприе като по-скоро отрицателно отношение към предложението. Не, аз смятам, че това предложение е доста добро, добра стъпка напред прямо необходимостта от засилване на процедурните гаранции за текущи разследвания. Тоест, има напредък, има стъпка напред, Разбирам също така, че е, контролера се предвижда да има само права да прави препоръки и окончателното движение в административен план остава на генералния директор на ОЛА. Но това, което ме безпокои е най-вече възможността, когато има разнобой в гледащата на генералния директор и контролера. Какво каква е ефективна, реална възможност ще има съответното засегнато лице. Защото в края на краищата съдебната практика и е, в съдебната практика разследванията на ОЛАВ се водят като подготвителна мярка. Тоест лицето трябва да изчака приемането на окончателното решение на съответното съдилище, било то национален, административен или наказателен съд, за да може да обжалва а, разследванията на ОЛАФ и то индиректно, когато, като обжалва окончателното решение. Та в такъв смисъл си задавам въпроса доколко ефективно ще бъдат гарантирани е, процедурните гаранции. Би трябвало да се застъпи в предложението възможността да се раздели е, решението на генералния директор и то да бъде атакуемо, ако е различно от това на контролера. И то преди да съдията да взема решение за това а, дали какво отношение има съответната мярка. Това е казус, който ви оставам просто да, да обсъдите, да размислявате. Е Нека и аз кажа нещо. Дали може да получим копия от доклада по отношение на а, разследванията. И освен това, съдържанието на този доклад, дали то може да бъде представено пред трибунал или пред съда в, в, по човешките права. Alors actuelle, en règle générale, по принцип нещата стоят последния начин. Когато има обжалване, обжалване на крайното решение, значи не решението на Олаф, тогава човекът може да има достъп до доклада. Това е ясно. Естествено, трябва да бъде осигурена и поверителността на определени данни, но това са вторични проблеми. Въпросът обаче е, когато едно разследване тече, извинявайте, казусът е следният. Когато едно разследване тече и а, когато не са справени определени права по смисъла на член 9 или 10 на регламента на, за ОЛАФ. Тогава може ли да се обърнем към съда, към съдята? Може ли да подадем обжалване към него? В този момент, за да може превентивно да се осигури защитата на тези права или пък трябва да се изчака докато има решение. Много е трудно да се реши по този въпрос, да се вземе тук решение. Има възможност да се запише в законодателството, че едно такова разделение на правомощията се предвижда, разделение на решенията, т.е. това, което казва генералният директор и решението, самото решение. Според мен не би трябвало да се чака приключването на процедурата, защото тя може да трае много дълго. Благодаря, казва председателката, благодаря. Сега преминаваме със следващ тия колега с следващия оратор. Въпросът е как надзорният съвет на Олаф може да гарантира независимостта на Олаф и какви са неговите функции в рамките на регламента. Какви са отношенията с генералния директор – Е, благодаря за това, че вие сте при нас, за това, че сте дошли. Чудесно е, че може да чуем вашето изложение. Имате думата. Uh, Господин Денов, благодаря. Аз искам да благодаря от името на надзорния съвет за поканата. А по отношение на вашия въпрос – мога да ви дам директен отговор преди своето изложение. Имаше неформални контакти. Никога не сме били официално поканани при подготовката на това предложение. И така, има различни отговорности за поведението на Олаф. Най-важното е обаче Олаф да бъде независим. Надзорният съвет на Олаф има, носи голяма отговорност – за независимостта му и също така за приложението, за прилагането на осна на Олаф на изискванията за разследванията. Въпросът е дали Олаф работи независимо. Както в своето качество и от името на членовете на съвета мога да ви дам съвсем ясен отговор. Ние не знаем. Олаф казва да, но ние нямаме възможност да се уверим. Ще обясна защо. Надзорният съвет е, трябва да контролира е, дейността на ОЛАФ, но ние нямаме съответните инструменти. Основните права, процедуралните гаранции изискват да имаме съответните инструменти, които надвишават до момента на наличните. На ние се опитваме да осъществим липсата на конфликт на интереси. Е, по принцип разследването е нещо сложно и това може да има много големи последствия за правата на разследвания. Олаф работи, разследва, избира начините на е, действие и има последваща оценка. Така че мониторинга на тази дейност означава достъп до всички документи на ОЛАФ и е, най-вече до е, досиетата. Имаме основни инструменти. От една страна информацията, която ОЛАФ ни дава задължително и на второ място възможността ни да, до, да достигаме, да имаме достъп до е, досиетата на ОЛАФ. Първият инструмент е, няма нищо общо с е, процедуралните гаранции, а вторият инструмент не е ефективен. Сега, по отношение на информацията от Олаф. От една страна, член 50, параграф 1, казва, че трябва да се наблюдават, да се, да се наблюдава опазването на процедурните гаранции в светлината на това, което ни подава генералният директор по смисъл на член 7. Но член 7, параграф 8, 8 прави препратка към два годишни доклада. В тези доклади няма никаква информация за процедурните гаранции. От друга страна, член 17 параграф 5 задължава генералния директор да ни осведомява периодично за случаи, в които има, в които препоръките на генералния директор не са били взети предвид и за случай, когато определени казуси са препратени към властите на държавите членки и когато те са трели повече от 12 месеца. Но тук няма никаква, а, както казах, информация по отношение на процедуралните гаранции. Надзорният, коме, комит, е, надзорният съвет естествено може да бъде запитан за действие, да бъде поканен, но е, е, генералният директор може да каже, че дадена информация е прекалено поверителна и не може да я даде на надзорния съвет. Така че Надзорния съвет не може да избира информацията, особено преди 2012 година. Не може да избира каква информация му се подава. Статистическа и аналитична информация имам предвид тук а, информация, която би ни позволила един задълбочен анализ. Член 17, параграф 5 казва, че генералният директор информира нашия съвет за дейностите и прилагането на дейностите на по отношение на разследването. Но е, тази разпоредба е доста обтекаема и не се отнася точно до процедуралните гаранции за ОЛАФ и не представя добра, добро, добро основание да задължи генералния директор да даде съответната информация. Като последствие, а, трябва да кажа, че регламента не задължава генералния директор да представя на надзорния съвет съответната информация, и то е информация, която се отнася директно до, процесуал... до процесуалните гаранции. Съвета, надзорния съвет, смята, че тук има пространство за подобрение. Така, а, контролът се оказва подвластен на прерогативите на органа, който трябва да бъде контролиран. Надзорният съвет може да има достъп до досиетата на Олаф, ако помоли за това и ако ситуациите са съответно не, е, е, ако съответно ситуациите го налагат. Но кога ситуациите налагат един такъв достъп? Олаф по принцип не би трябвало да налага ограничения, но от началото на съществуването на надзорния съвет нещата доста постепенно все пак се промениха. Е, генералният директор на ОЛАФ е, тълкува законодателството, така че да намали достъпа до информация. Надзорният съвет се надява, че Споразумението с генералния директор щеше да разреши проблема, но след заседанието на 22 юли, въпреки многото ни желания, многото ни запитвания за достъп до информация, ние получихме о отказ. През юли генералният директор ни даде достъп до досиета, до някои от досиетата, за които бяхме помолили. В такъв смисъл надзорният съвет не може да изпълнява контролните си функции ефективно. Законодателното предложение на комисията е добра възможност да се е, справим се с проблема, проблем, който вече описахме. Комисията диагностицира правилно проблема, но според нас решенията не са ефективни. Комисията предлага създаването на нов орган за контрол на ОЛАВ, но този орган ще функцира много сходно на нашия съвет и ще контролира е, по начина по който ние упражняваме контрола в момента. Ние не смятаме, че има нужда от един такъв паралелен механизъм. Един ефективен контрол означава и намалени разходи. По-добре е да има един орган, един вътрешен процес, който да контролира а, дейността на АЛОВ, един вътрешен а, саморегулиращ се зоолов механизъм, отколкото да има повече органи, няколко органи, които да контролират олов. Най-логично би било да се укрепи компетентността на надзорния комитет. Международно приложеният принцип на контрол и принципите на добро управление, базирани на хартата на Европейския съюз за основните права, изискват ясно разделение от една страна на вътрешния контролен механизъм и от друга страна външния контролен механизъм. Това са различни механизми от, гладна, от правна гледна точка. Функцията на надзорния комитет и вътрешният е, контролен механизъм трябва да бъдат уточнени. Ако законодателят не е доволен от съответната структура на надзор и иска да създаде нов орган, то тогава логично е надзорният съвет да бъде заменен, заменен с друг орган, но само един орган. По отношение на контролния механизъм, е, могат да се получат конфликт на компетенции между двата органи, разходите ще нараснат или е, също така е възможно новият орган да изпълнява просто декоративна функция. Имаме някои предложения в тази насока най-напред. Предложението на комисия за укрепване на процедуралните гаранции на ОЛОВ трябва да бъде прието по принцип, но трябва да бъде вградено в рамките на надзорния съвет или поне да бъде вградено в структурите на съвета. На второ място, достъпа до документи на ОЛАФ трябва да бъде гарантиран. А в изключителни случаи ОЛАФ може за, до, за определено време да забрани достъпа, да отложи достъпа, като се аргументира съответно, а не би трябвало контролерите да, да аргументира желанието си до, за достъп. И на трето място, надзорният съвет трябва да работи чрез секретариат, в който има адвокати и други специалисти. И те не биват да са зависими от генералния директор на ОЛАФ. Независимостта трябва да бъде гарантирана. В заключение искам да кажа следното. Олъв трябва да разследва злоупотреби, и тук става дума за евентуални щети върху бизнеси и е, животи, съдби. Ето защо Олаф трябва да бъде контролиран ефективно, а това не е така в момента. Ето защо законодателят трябва да съсредоточи вниманието си да се справи с този проблем. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Наистина, е, проблемната ситуация е много сложна. Няма един отговор за тази ситуация. Благодаря ви. А сега, колеги, имате думата за въпроси. Дерек Вон. Uh, Благодаря, е, госпожо председател. Напълно правилно казахте, че е много сложен въпрос. И именно защото е сложен, трябва да действаме много внимателно в бъдеще. Е, смятам, че трябва да има е, един балансиран подход. В противен случай ще започнем с една безкрайно регламентиране. Предложението на комисията на пръв поглед изглежда доста балансирано, така както го представи господин е, комисаря. Но ето сега чуваме проблеми, е, изтъкнати от колегите от гражданата служба, от е, проблеми свързани с контрола, с механизма за обжалване и с начина на обработване на жалобите. Мисля, че е много важно да е, се срещнем отново с господин комисаря и да му зададем тези въпроси в подробности. А също така, ние трябва да бъдем напълно убедени, че предложенията, които се дават, се правят е, не за да се засилва е, властта на вашият орган, а за да се подобрат е, процедурните гаранции. Господин комисарят отбеляза, че има е, ред проблеми от гледна точка на комисията и от гледна точка на съвета относно това вие като надзорен съвет да получите тази функция. Контролер, както се каза, ще се занимава с отделни лица а вие е, осъществяваща надзор над е, цялата устната дейност на институцията. Така че трябва да получим отговори на този въпрос. Не е само въпрос на да и не. Трябва да бъдем напълно сигурни дали това, което вие казвате е правилно и дали го казвате по правилните причини, а именно да се засилят е, процедурните гаранции, а не от желание да засилите правомощията и властта на вашия орган. Inés. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo le agradezco al señor. Благодаря, госпожо председател. Според мен Темата, която повдигна предходния оратор, може да се отдели от общата тема за ОЛАП. Но имам един въпрос. В а, така, работният режим този е, съвет е, има ли отношение към процедурните гаранции на текущи разследвания? И какъв е капацитета на вашия съвет за осигуряване на тези гаранции? Говоря за конкретни казуси. Не става дума да имате достъп до всички досиета, но все пак целта трябва да е достатъчно ясно формулирана. формулирана. Вие какво, какви права имате по, според правилника да гарантирате процедурните е, или да подсилвате процедурните гаранции. Аз е, изчетох обяснителните бележки на Олаф и те отговарят е, на вече повдигнатите въпроси, дава се известна статистика. В такъв смисъл искам да попитам 2012, 13, 14, колко пъти сте поискали достъп до досиета? Вие какви а, и имало ли е проблеми с а, спазване на процедурните гаранции? Вашия комитет установил ли е такива проблеми? Вие сте контролен орган и би трябвало да гарантирате ефикасността и независимостта на ОЛАВ. но не виждам никакви коментари и изменения към предложението, свързани с надзорния съвет. Естествено, Олаф се предполага да не нарушава тези процедурни гаранции, но въпросът ми е какво можете вие да направите като надзорен комитет, ако евентуално има проблем с гарантирането или с нарушаването на тези процедурни гаранции? Какво можете вие да направите? Сега вие говорите за нова структура, а от друга страна казвате, че в момента нищо не можете да направите. Как точно вашият орган може да получи съответната структура и организация, която да гарантира независимостта на ОЛАФ. Какво бихте могли да направите, за да избегнете тези проблеми? Значи не е да вземете контрол над ОЛАФ, но все пак да гарантирате неговата независимост. Аз лично не съм запозната с целия механизъм, така че ще бъда доволна, ако можете да поясните. Госпожа Савала. Господин. Да. Баланса според мен е най-важният акцент. Как да получим точното равновесие, точния баланс. И ако се върна на коментарите на комисар Шемета, той каза, че функциите на контролера трябва да бъдат различни от надзорния съвет на ОЛАФ. Това е в сърцевината на предложението от комисията. А след това чуваме председателя на надзорния съвет и е, нека да кажа, аз лично не съм съгласен с господин е, комисаря с това основно наблюдение, че техните функции трябва да бъдат напълно разделени. Защото е, вероятно или евентуално по този начин единствено само ще внесем допълнително объркване в ситуацията. Съгласен съм с изказванията в залата – че ще се въведе още просто един слой на объркване, още по-голямо от това, което съществува в момента. За това въпросът ми към господин Денов е следния. Ако направим това, което предлагате, как ще убедите, много е важно именно това, как ще е, гарантирате независимост. Тоест не, не ви питам това, а ви питам как ще убедите тези, които твърдят, че независимостта на Олаф стои над всичко. Защото според мен точно там е проблема. Непрекъснато говорим а, е, за това. Някой казва, не, трябва да има пълна независимост, други казват, не, не, независимост има, обаче лицата трябва да имат също своите права. Та, гос, господин председател на надзорния съвет, ако нямате нищо против, а, приемете моето предизвикателство. Дайте ни малко повече подробности, освен тези три основни аспекта, за които говорихте. Предложението за това да има една структура и достъп до документи. Дайте ни още по-конкретни предложения. Обяснете ни как ще убедите, че останалите, че ние не нарушаваме независимостта на ОЛАВ, ако има една структура, а ако структурата за контрол не е толкова външна, е, е, включена в един орган и този орган е надзорния съвет. Как ще може да бъдат е, обобщени е, тези функции в един орган и как ще можете да отбиете тези вътрешни обвинения, че е, отново ще се наруши независимостта на ОЛАФ? Господин Пипер, господин Шемета заяви, че на контролера по процедурните гаранции трябва да бъде гарантирано и трудово възнаграждение. заяви, че този проблем може да бъде решен, ако контролерът стане част от структурите на комисията. Тоест, Олаф е прикрепен към комисията, контролерът за процедурните гаранции също. В такъв случай за мен възниква същият въпрос, който постави господин Вон, а именно как може да разграничим правомощията за контрол на контролера и правомощията за контрол на надзорния съвет. Какво означава твърдението, че надзорният съвет следва да разполага единствено с правомощия за общ контрол, а че контролерът следва да се намесва единствено по отделни случаи. Според мен един такъв режим би бил изключително сложен, дори излишен. Сега ще изкажа своето лично мнение, което не съм съгласувал с политическата си група. Мисля, че трябва да разширим правомощията на надзорния съвет. Мисля, че комисията вече е направила предложения в тази посока, предвиждайки по-строги процедури и по-широк достъп до документи. Господин Денов вече изложи някои възможни решения. А що се отнася до достъпа до документи, може просто да се обърне доказателствената тежест. Нека заявя също така, че в миналото много опитът ни с надзорния съвет на Олаф бе много положителен. И при положение, че вече можем да стъпим на този положителен опит, то бихме могли да разширим компетенциите му, Ако се разширят компетенциите на надзорния съвет или се създаде нова функция, функцията на контролера за процедурните гаранции, то каква ще е ролята на нашата комисия, комисията по бюджетен контрол? Какви са възможностите за възлагането на нашата комисия на повече отговорности? тъй като ние сме онези, които носят политическа отговорност спрямо обществеността какви са в такъв случай възможностите за засилването на нашата роля. Председателката. Благодаря ви. Аз също се включих в списъка на желащите да се изкажат, тъй като имам няколко принципни въпроса. Все още не обсъдихме това, че предложението на комисията разрешава един проблем, който вече от край време е на дневен ред, или по-точно не го разрешава, въпроса за имунитета. В член 2 на предложението за регламент се уточнява, че засегнатото лице може да е член на орган на Европейския съюз. Визират се и членовете на съвета. Но как точно ще се процедира? Това означава ли, че Олаф ще има възможност да конфискува, например, смартфона на Ангела Меркел? За мен възникват въпроси свързани с имунитета на депутатите. Не би ми се искало имунитетът на депутатите да бъде уреждан в регламент, уреждащ дейността на ОЛАФ. Става дума за един сериозен въпрос, който трябва да обсъдим, а именно практическата приложимост на регламента. Ако не обсъдим практическата му приложимост, то тогава само на теория ще си обсъждаме правни актове, които никога няма да бъдат приложени. Ако едно такова положение ни удовлетворява, то ще си замълча. Но не мисля, че това е целта ни. Вторият въпрос, върху който искам да се спра, е независимостта Съгласно предложението за регламент за ОЛАФ, генералният директор на службата разполага с много широки правомощия. В миналото имаше опити тези правомощия да бъдат поставени под въпрос. Тези опити се провалиха. Сега за първи път се предвижда създаването на функция, разкриването на пост – по силата на чието правомощия ще може да се поставят под въпрос действията на генералния директор. Би било добре генералния директор да спазва действащото законодателство. Не би следвало да се упражнява предварителен контрол върху неговата дейност. Никак не ми се харесва тази идея. Много интересно бе и казаното от господин Ван Репенбуш по предложението за регламент. Разбира се, вашата отправна точка е различна. Ако според вас предложението за предвиждането на функция на контролер е добро, то към коя структура би следвало да бъде прикрепен той? Не мисля, че той би следвало да бъде прикрепен към комисията. Може би би следвало да е част от структурите на парламента или на Европейската сметна палата, за да се гарантира действително независимостта му. Вече виждам, че някои от вас се усмихват. Ако бъде създадена тази функция, то ще трябва наистина изцяло да се гарантира независимостта на контролера. Не бива да има никакви съмнения по неговата независимост. Господин Денов. Much, um... Благодаря, господин председател. Ако ми е, позволите, нека първо да коментирам някои от въпросите и след това ще поканя колегите е, също да се произнесат. Първият въпрос, той като че ли е очевиден и много се радвам всъщност, че го чух тук. Надзорния съвет, когато се правеше това предложение, той какво иска да подсили своите правомощи или мисли за независимостта на ОЛА. Отговорът е напълно ясен, ние го дадохме. Нашите експерти, в страните членки имат своите функции, които са свързани с надзор, одит и разследване. Те са и някои от тях са и съдии. Естествено, че имаме интерес да запазим независимостта на Олаф. И предложенията ни целят именно това – Нямаме за цел да е, хвалим само себе си и да търсиме ползи за себе си. Казахме съвсем ясно, че нямаме нищо против да се създаде нов орган. Въпрос е да се е, направи предложение, което е в интерес на Европейския съюз и неговите граждани. Второ. Въпрос е, как е, да е, оправдаем искането за достъп до досиета. Е, Офиса за защита на, органа за защита на данни на Европейския съюз се е произнесъл достатъчно ясно. Не е Олаф този, който ще решава дали нашите искания са правомерни. Има си съответния орган за това. А що се отнася е, до инди... конкретните проверки, надзорния съвет в момента дали има възможност да наблюдава съответните случаи. Сега, има случаи, които са закрити и такива, които не са. Ние всички се занимаваме с надзор. И естествено, когато се осъществява надзор, не може да се а, включваме в е, конкретно текущи проверки. Ние можем само да търсим законосъобразността на подобни проверки. Това е нашата цел. Това са само няколко кратки е, бележки и сега ще дам е, думата на моят колега, който е председател на финландския сметна палата и има изключително голям опит в, е, по тези въпроси. Уважаеми депутати, съвсем накратко, въпросът е много сложен, въпросът за баланса. Що се отнася до надзорния съвет, ние нямаме никакъв интерес да придобиваме нови правомощия – Всъщност, е, в е, настоящ, по-настоящем нашата е, роля е да следим за отговорността. Понякога се питаме дали не е по-добре да си отидем вкъщи и да формулираме нещата по-ясно. А дали можем да направим нещо за гарантиране на процедурните гаранции? Ние можем да следваме как се прилагат процедурните гаранции по време на определени разследвания на ОЛАФ. Можем да правим това посредством годишни доклади и ползването на отчетите на генералния директор. Ние сме в така, качество си на вътрешен е, борт на съветниците на ОЛАВ и когато генералния директор е, би следвал генералния директор да е председател на подобен борт. В регламента не е достатъчно решено и разписано този служи, но ние можем да следваме прилагането на процедурните гаранции, като правим статистическа извадка от е, отделни казуси и направим съответните заключения. Е, също така да това се приема от е, Европейския надзорник е, за данните да направиме селекция на репрезентативна екс, извадка експост, т.е. като последващ контрол. А, що се отнася до е, независимостта, надзорния комитет може, когато установи нещо, което е в нарушение, да реагира. Това се случва обикновено спрямо действията на комисията. Ако установим неправилни действия от техна среда, можем да се обърнем към вас. И, така че нямаме други правомощия. А, възможността ни също така зависи от нашия вътрешен капацитет да упражняваме наблюдения и възможността да поставяме под въпрос действията на комисията. А сега, що се отнася до предложението на комисията, много е добре, че тя започва да разглежда въпроса за процедурните гаранции. Това много ни радва. Съществуват и нови елементи, интересни, но голяма част от предложението всъщност съдържа въпроси, които са дискутирани в европейските институции от доста дълго време. Тоест, в нова бутилка сме сипали старо вино, така да кажем. А какъв съвет можем да ви дадем на вас като европейски законодател? Три са тези съвета. Първо, да се погледне много сериозно доколко ефективен е контрола и доколко ефективни са разследванията и какъв е баланса между двете. Не, случ... не считаме, че настоящото предложение отчита тези съображения. За да има ефективен контрол и ефективност на разследванията, трябва да има и ясно разграничение между вътрешните проверки тип е, е, препоръки и съвети и външен административен контрол, който да бъде действително външен. И да има примерно независими контролери, като контролера за процедурните гаранции и надзорния съвет. Това едва ли е твърде ефективен въпрос. По-добре е органа да е един. И трето, много, доста ограничено се тълкуват тук е, процедурните гаранции. Изброяват се определени принципи, обаче е, нещата трябва да бъдат формулирани много по-широко. И в такъв смисъл какво може да се направи? Сега това е така размишления на базата на нашия опит, това не е официалната ни е, позиция, оформена в документ, но така, следвайки логиката, която ви излагам, е, е, би следвало надзорния съвет да има ясно дефинирана роля. Той може да бъде външен, може да бъде преструктуриран и защитата на процедурните гаранции трябва да бъде част от неговите функции може тези становища да се дават под формата на препоръки, а също може да се помисли за засилване на съдебния контрол. Тоест, генералният директор на ОЛАФ да може да бъде а, изправен пред съда и да бъдат поставени под въпрос неговите решения. Това е доста интересен е, казус, защото е, всъщност е, по този начин ще, от една страна ще се гарантира независимостта, но пък може да се случи да има забавяне на разследванията. Във всички случаи трябва да има ясно неяснота. Неясността те допринася само за размиване на функциите. Предход... Предварителното разрешение, някой, който е прикрепен към комисията като административна функция, но има отношение и към взаимоотношенията с Европейския парламент и Европейския съюз и Европейската банка. Тоест да има един административен орган, който да е тясно свързан с останалите институции. Би следвало, когато става дума за излизане само с препоръки, да се засили и е, съдебния, юридическия аспект на, на спазването на тези препоръки. Аз съм е, член на постоянния съвет е, по конституционални въпроси той е подобен на Конституционния съд в Франция, т.е. най-високата инстанция, която тълкува Конституцията. И ние разговаряхме на това ниво за достъпа до документи в ОЛАФ и е, спрямо европейското законодателство телефона на Ангела Меркел или на Доналд Таск би трябвало да могат да бъдат конфискувани и съответно данните копирани. Но не знам дали това на практика може да се случи, т.е. Олаф да пристигне в канцеларията на бундесканцлера и да поиска телефона. А чисто технически проблем е, че когато става дума за функциониране на европейските институции, членовете на комисията, на комисиите не са покрити от съответната разпоредба, но имат достъп до документите. Това също трябва да се обмисли. И в заключение, моля трябва да се търси ефективност на вътрешния и външен контрол за подсилване на правните гаранции. Второ, структурите трябва да бъдат напълно изчистени и на вътрешния и на външния контрол. Трябва да има яснота на ситуацията. Това е което вие можете да направите, за да ни помогнете. Благодаря. Председателката. Благодаря ви. Наистина колегиумът на комисарите с настоящото предложение доказа чувството си за хумор. Сега продължаваме. По-нататък давам думата на господин Галея, член на Европейската сметна палата. Няма микрофон за председателката. Господин Галея, благодаря, госпожо Гресли, госпожо председател уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, колеги от европейските институции. Европейската сметна палата оценява вашата покана за участие в днешната размяна на мнения по тази толкова важна и сложна тема. Моля да проявите търпение спрямо мен, ако се спра върху някои от въпросите, по които толкова красноречиво се изказаха вече преждеговорившите, моля да проявите търпение, тъй като ще ги разгледам от по-различна гледна точка. Ще поставя различен акцент. Мисля, че днешното заседание се провежда в изключително подходящ момент. То трябва да постави началото на разискване във връзка с възможностите за най-добрите начини за укрепване на процедурните гаранции за лица засегнати от разследвания от страна на ОЛ. В качеството си на докладчик на Сметната палата по тази тема, аз отговарям за изготвянето на нейното становище по член 325 от договора при все това днес ще изразя своето лично мнение, което няма да засегне становището, което предстои да приеме Сметната палата по тази тема ще се огранича с три аспекта. Първо, ще очертая някои от водещите принципи, върху които трябва да се спрем преди да разгледаме предложението в подробности. Второ, ще припомня някои от бележките и препоръките на Сметната палата представени от нея при предишни реформи. Трето, ще направя коментари по някои от предложените наскоро промени от последната реформа на САМ. Отправната ми точка е следната. Категорично заявявам, че според Сметната палата е особено важно да се отстояват финансовите интереси на Съюза, да се води борба срещу измамите, корупцията и други незаконни дейности. Доверието на гражданите към публичните институции, както и основните принципи на доброто управление, изискват това за да има възможност за борба срещу измамите и други незаконни дейности, е необходимо ОЛАФ да е една силна, ефективна структура, която да може да изпълнява своите функции. Тези нейни силни правомощия трябва да бъдат запазвани и разширявани, а не подкопавани. Второ, категорично искам да заявя, че защитата на правата на отделни лица и следователно стабилните, надежни процедурни гаранции за лица, обект на разследване от страна на ОЛАФ, са от особено значение. Има риск този чувствителен дебат да превърне въпроса в постигането на компромис между защитата на правата на отделни лица и от една страна и от друга страна запазването на силните правомощия за разследване на ОЛАФ. Според мен обаче тези две цели са взаимосвързани и трябва да бъдат преследвани едновременно. Не бива едната да се преследва за сметка на другата. Опитът показва, че всяко едно основателно действие по разследване може да бъде сериозно застрашено, ако не се спазват правата на отделни физически лица. Гарантирането на пълно спазване на правата на отделни физически лица не само ще повиши доверието към ОЛАФ като институция на Европейския съюз, то ще бъде и в пълно съзвучие с ефективността на разследванията на ОЛАФ. С това приключих първия кръг от коментари. Европейската сметна палата вече излязла с някои предложения във връзка с засилването на контрола върху процедурните гаранции за лица засегнати от разследвания от страна на ОЛАФ. През юли 2011 година Сметната палата излезе с своето становище по реформа, която бе приключена от парламента и съвета на 11 септември 2013 година. Ще припомня някои от основните послания в това становище, които според мен са относими и към днешните разисквания. Първо, въпросът за разполагането в времето. Провежда се независим последващ контрол, но не и независим контрол на текущи разследвания. Според Сметната палата е необходимо да се упражнява независим контрол върху законността на текущи разследвания от страна на ОЛАФ. Към момента се извършва ефективен независим контрол единствено след като ОЛАФ вече е финализирал окончателната редакция на докладите за разследванията. Тези доклади могат да бъдат обект на контрол от националните съдилища, от съдилищата на Европейския съюз, от надзорния съвет на ОЛАФ и от Европейския омбудсман. Но на този етап, според нас, е вече прекалено късно да бъдат коригирани някои грешки, допуснати по време на разследването. Обикновено Резултатите се обявяват след доста дълго време, както и след провеждането на много дълго разследване, което увеличава периода, в който цари несигурност. Освен това, засегнатите лица не биват информирани за това, че срещу тях се води разследване. Според сметната палата, би трябвало те да бъдат уведомени своевременно. Но когато не са били уведомени, че са обект на разследване от страна на ОЛАФ, то тогава те нямат и възможност да изложат своята гледна точка. Съгласно член 9, параграф 3 на регламента за ОЛАФ, има възможност засегнатите лица да не бъдат информирани. Съгласно този член може да има изключения от общото правило, но подобни изключения следва да се правят единствено при надлежно обосновани случаи, когато, например, е необходимо да се гарантира поверителността на разследването или когато се провеждат действия по разследване, които спадат към компетенциите на националните съдебни органи. Според нас няма ефективен механизъм за предварителна проверка за това дали възможността за неинформиране на засегнатото лице наистина се използва единствено в надлежно обосновани случаи за да се гарантира спазването на процедурните гаранции при проблемни хипотези, Сметната палата предлага да се създаде функцията на контролер за процедурните гаранции, който да може да излиза с обвързващи становища. Той не би следвало да бъде назначаван от генералния директор на ОЛАФ, нито да му бъде подотчетен. Би следвало контролерът да бъде независим от ОЛАФ, той следва да бъде разглеждан като независим орган. Контролерът би трябвало да излиза не само с обвързващи становища по молба на засегнатите лица. Той би следвало да излиза с такива становища винаги, когато Олаф предвижда да предаде информация на националните органи на съдебната власт, или когато разследването продължава повече от две години. За целта контролера трябва да има пълен достъп до всички преписки на ОЛА. Той ще трябва да има възможност да представя становищата си на надзорния съвет и на генералния директор. През 2013 година в рамките на реформата на регламента за ОЛАВ тези препоръки на Сметната палата не бяха взети предвид. В третия ни кръг от коментари ще се спра върху въпроса дали са били предприяти някакви действия в отговор на загрижеността, изказана от Сметната палата през 2011 година и дали предложението на комисията от юни 2014 година откликва на нашата загриженост. Първо, както си спомняте, Европейският законодател възнамеряваше да засили защитата на процедурните гаранции в рамките на разследвания от страна на ОЛА. Първо, предвиждайки подробни разпоредби относно процедурните гаранции и второ, засилвайки процедурните гаранции по линията на системна процедура за контрол. В резултат от това в член 9 от регламента, преработен през 2013 година, изрично се предвиждат редица процедурни гаранции. Тук се съдържат препратки към редица основни права, като правото на безпристрастно отнасяне, правото на презумпция за невиновност, правото на избягване на самообвинение, правото на получаване на помощ, правото на информация и правото на лицето да бъде изслушано. Въпреки, че всички институции на Европейския съюз се обединяват около това, че трябва да има засилени възможности за контрол върху потенциални нарушения на основните права, няма консенсус върху това как да бъде постигната тази цел поради което преразгледаният регламент за ОЛАФ не предвижда конкретна процедура за контрол. Регламентът оставя на осмотрението на генералния директор да създаде вътрешна процедура за контрол с консултативен характер, в това число и проверка на законността. Подобни процедури за вътрешен контрол винаги са съществували на ниво ОЛОВ, въпреки че за тях нямаше изрично изискване по стария регламент за ОЛАФ. При все това, ефективността на тези вътрешни проверки бе ограничена, тъй като те не бяха комбинирани с външен механизъм за проверка. От друга страна, независимият контрол е изключително важен, що се отнася до ОЛАФ. Много важен с оглед на защитата на унези, които не са били информирани, че срещу тях се води разследване. Контролерът за процедурните гаранции, така както го предлага комисията, определено е стъпка в правилната посока. Неговата независимост от ОЛАФ ще бъде гарантирана чрез междуинституционален процес по назначаването му. Според мен, неговата независимост може да бъде засилена, ако той административно погледнато не е част от структурите на комисията или на някоя друга институция, която участвала в назначаването му. Основната ми причина за загриженост е, че прекалено стеснително е определена възможността на контролера за намес. Първо, съгласно предложението на комисията, той ще може да се намесва единствено когато засегнатото лице е подало жалба във връзка с действия предприяти спрямо него в рамките на разследване. Но за да може да бъде подадено такова оплакване, лицето трябва да бъде информирано за разследването контролерът не може да се намеси по собствена инициатива. Тоест, според предложението на комисията, няма да има задължителна намеса от страна на контролера, когато Олаф възнамерява да не приложи най-важните процедурни гаранции, предвидени по регламента. Второ, комисията предлага генералният директор на ОЛАФ да получи предварително разрешение от контролера, ако възнамерява в рамките на разследване да направи проверка на място на служебните офиси на член на Европейска институция. Тук възникват два въпроса. Ако ще се изисква предварителна оценка от страна на контролера единствено по отношение на членове на европейските институции, но не и по отношение на служители на Европейския съюз, това съвместимо ли е с принципа за еднакво третиране? Освен това, проверката на място в служебен офис единствената мярка ли е, която би сериозно накърнила правата на засегнатото лице. Какво да кажем тогава за предаването на информация за засегнатото лице на националните органи на съдебната власт, особено когато това предаване се извършва без лицето да е имало възможност да излезе с становище. Нека обобщим. Според мен има несъответствие между обещанието, съдържащо се в предложението за създаването на функцията на контролера и ограничения обхват, който той ще има за намеса въз основа на член 325 от договора за функционирането на Европейския съюз, обхватът на регламента за ОЛАФ е ограничен до разследвания, свързани с нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза. Но има и сериозни нарушения, които не засягат финансовите интереси на Съюза, но въпреки това подлежат на наказателно преследване или дисциплинарно производство. Такива случаи, например, могат да възникнат по време на законодателния процес, когато се упражнява непозволено влияние от страна на заинтересовани страни върху участниците в процеса на ниво европейски институции, например служители на комисията и на съвета, членове на парламента или техни асистенти. Трябва да има ясни правила за това дали, до каква степен и как Олаф следва да предприема действия за разследване в такива случаи. Действащото в тази област законодателство е не съдържа подробни разпоредби, то се отнася единствено до служители, които попадат в обхвата на правилника за длъжностните лица. Нека заключа. Това е поредното предложение за усъвършенстване на правната уредба, уреждаща дейността на ОЛАФ. В случая става дума за предложение за засилване на процедурните гаранции по време на разследвания от страна на ОЛАФ. С течение на годините опитът показа, че от създаването на ОЛАФ бяха допуснати редица празноти в законодателството. Създаването на функцията на контролер за процедурните гаранции е една много силна положителна стъпка в правилната посока, но не мисля, че тя ще доведе до желания ефект, докато не се разрешат редица все още нерешени проблеми. Контролерът няма да бъде единственото решение на тези проблеми. Няма да бъде единственият отговор на въпроси, които вече са възниквали и продължават да възникват, що се отнася до правата на засегнатите лица. Според комисаря, с настоящото предложение ще бъде постигнат един добър баланс. Но дали този баланс ще е достатъчно добър? Ще бъдат ли наистина решени проблемите, върху които се спрях аз и други, изказали се преди мен? Не би ли трябвало да се опитаме да отстраним неяснотите, да запълним празнотите в законодателството, като приложим цялостен подход, вместо да действаме на парче, както действахме до сега. Благодаря. Е, имате думата за изказване. Има ли колеги, които да искат да се изкажат? Не. В такъв случай господин Пападия си има думата. Той е представител на омбудсмана. Господин Пападия, си имате думата. Um, on behalf of uh, Mrs. O'Reilly, I... от, госпожа, от името на госпожа Орайло искам да ви благодаря за поканата. Това е важен, дам, е важен ден. Омбудсмана и нито негов представител са били канени на подобни а, разисквания. Това е много важно. За нас много благодарим. Много често се случва така, че последният оратор ам, трябва да повтори някои неща, които вече са казани. Е, колегата от Сметната палата, е, колегата от Надзорния съвет вече засегнаха много от аспектите, които бяха важни. Те направиха и много умни коментари. Е, няма да злоупотребявам с вашето мнение, но ще се съсредоточа върху ключови моменти, които засягат дейността на омбудсмана. Гражданите се обръщат към омбудсмана, когато се сблъскват с лошо прилагане на законодателството и лошо управление. Тоест, подходът, нашият подход е доста правен. Това предложение, така както го виждаме, възбужда три въпроса. Най-напред, общата архитектура в Европа по отношение на контролите, е, разпределението на е, властите и е, ефективността на процедурите и на следващо място независимостта на всички засегнати в тези процеси. Най-напред архитектурата. Има различни служби и органи, които а, са създадени през последните години е, които подлежат на предварителен и на последващ контрол, които подлежат на контрол от омбудсмана, от е, съда в Люксембург и от страна на комисията. Това е доста сложна, доста тежка, тромава архитектура, особено когато става дума за разследвания, разследвания, които могат да променят живота на хората само за една нощ. На следващо място, ефективност важността на контролите. Мисля, че Сметната палата беше много ясна в това, което каза. Ние се сблъскваме с подобни проблеми. Аз лично смятам, че един контролер че контролерът и, реше, и е, генералният директор на ОЛАФ, е, техните правомощия се сблъскват. Като един директор, е, генерален директор, трябва да подава информация, но трябва да продължи с а, с разследването. От друга страна, той трябва да иска разрешение от контролера. А, това означава обаче много време. Всичките усилия могат да се, в разследването могат да се окажат на празно. В такъв случай може би е по-добре да се обърнем към съда в Люксембург, но тогава ще минат още две години. И така, Може би е по-мъдро да имаме обвързващи компетенции а, за отделните органи, така че процесът да стане по-гладък, да не си пречат отделните органи. Ако контролерът иска да си свърши работата добре, трябва да има достъп до съответна информация. Въпросът обаче понякога е дали това означава пълен достъп до досиетата или пък те ще имат достъп до определена релевантна информация. Както знаем ние, въпросът е, е кой казва, кой уточнява коя е релевантната информация, коя е поверителната информация. И отново Както казах е, колегата от Сметната палата, въпросът е дали трябва да има пълен достъп до досиетата или да има една предвари, един предварителен контрол. И до каква степен този контрол трябва да е обвързващ. А, освен това, ако имаме контролер, който има определени представи за процедуралните гаранции, процедурните гаранции. Може да се получи конфликт между представата на надзорния съвет за същите гаранции. А освен това, може да има и различни концепции за хода на разследванията, за хода на предварителните проверки. А, кой ще реши какви са компетенциите и кой има право. От наша перспектива може да кажем, ако контролерът действа действа, както той реши за добре и от гледна точка на гражданите и част от администрацията, ако той действа правилно, Въпросът е обаче дали той е разбрал правилно е, концепцията за своята работа. Както каза и предишния колега, в крайна сметка Олаф взима крайното решение и ако а, тогава омбудсмана помоли за становище, тогава Олаф може да каже, ние сме независими. В такъв случай а, ние не може да даваме никакви инструкции, защото в крайна сметка Олаф би трябвало да се отчита на комисията и пред омбудсмана. На следващо място Искам да засегна въпроса за свръхнезависимостта. Е, както каза предишният колега от Сметната палата, много е странно. Когато граждани разберат, че трябва да има предварителен или последващ контролен механизъм, за да се гарантират основните права в Европейския съюз. Контролерът би трябвало да има на разположение възможност за достъп до институцията, която евентуално се разследва от ОЛАФ и възможност за достъп до ОЛАФ. Всичките тези процедури не предполагат непременно а, независимост. Ще имаме точно обратното, именно липса на зависимост. Няма да навлизам в подробности във всички, в, в подробности на, на, на материята, но трябва да кажа, че цялата архитектура е много сложна. Кой, архитектура, която има нужда от легитимност. Всеки гражданин, който има който е част от процеса, който се види част от процеса, ще трябва да има нужда от адвокат, защото няма да може да се ориентира в цялата ситуация. Като резултат, е много трудно е сега да се каже дали а, това предложение ще укрепи и подобри процедурните гаранции на гражданите. Благодаря. Благодаря. Виждаме, че всички сте доста изтощени. А, има ли колеги, които да искат да се изкажат? Или пък а, някой от ораторите, който да, вземе, който да иска да вземе отношение. Госпожа Инес, благодаря. А това, което чухме от е, господин Галея или от е, представители на омбудсмана, виждаме, че се намираме отново в изходно положение. Предложението на комисията – иска да отбележи напредък, да, да отбележи подобрение. Трябваше всъщност да, да, да предложението се опитва да уточни нещо, което вече знаем. Олаф е базиран на парадокс. Олаф контролира нещо, но контролира нещо, което прави е, той самия, а кой контролира Олаф? Вътрешните контроли, добре, те съществуват те имат вътрешен достъп до важна информация. А тези контролери, вътрешните контролери, те са също независими. Има и аудитори, които контролират. Не би трябвало да се каже, че Олаф е инструмент, който е много странен, който не е типичен. Но въпреки това, в рамките на тази институция има парадокс. Значи, е, институцията контролира, трябва да бъде контролирана. Мисля, че с течение на времето нещата се подобриха. Има, виждаме подобрения. Но понякога имам чувството, че отново измисляме колелото или трябва да измислим колелото. А не трябва. Трябва просто да видим фактите. Виждаме само части от слона, не виждаме целия слон. С това изслушване поне получихме по-добра представа за цялата сложна ситуация. Това беше нашето желание да създадем един преход към Европейската прокуратура. Хубаво е, че а, омбудсмана участва в работата на Олаф, но има и други аспекти. За това, докато Европейската прокуратура започне да решава част от проблемите, трябва да сме в състояние да подобрим цялата структура. Трябва да се опитаме да гарантираме процедурните гаранции и то предварително, ексанте. трябва да имаме възможност да защитим основните права, които имат нужда от защо, защита. Цялата архитектура наистина е много сложна. Отношенията между Олаф и комисията са много сложни. Но в рамките на този континуум би трябвало да сме способни да отбележим напредък, защото в този временен период, в който се намираме, това е от изключително значение. Благодаря на колегите, е, на нашите оратори, но не зная дали надзорния съвет ще може да реши проблемите. Не зная как могат да се решат и проблемите без да се създават нови нива на управление. Нашата цел е да има защита на процедурните гаранции, за да не, не бъдат разрушавани животи, съдби и кариери. Това е нашата задача. Мисля, че чухме много важни изказвания. За съжаление, комисарът не ги е чу, но надявам се следващия път той да може да отговори на нашите въпроси и не само на нашите въпроси, а и на въпросите на нашите оратори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 Предлагам е, тези въпроси да се зададат на комисара следващия път. Искам да благодаря на двамата оратори. Господин, господин Галея, вие наистина е, ни насочихте вниманието към задните вратички, които трябва да се затворят, а не да се правят само козметични промени. господин Пападеяс, вие отново ни напомнихте, че трябва да тръгнем по път с това проекто предложение, да тръгнем по път, който е доста дълъг. Наистина има нужда от подобрение. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодаря на а, представителите на трибунала, на сметната палата, на омбудсмана. Искам да ви уверя, че идеите, които ни дадохте, ги взимаме много насериозно и във всички случаи те ще залегнат в бъдещите предложения за, промен, за пром, промени. Виждаме проекто предложението. Виждаме както би трябвало да се подобри. Ще работим над това предложение много сериозно. Благодаря ви. С това закривам заседанието. Моля само координаторите да останат. Ще ви бъде благодарна, ако бързо, благодарна, ако бързо излезете от залата.